Welcome to everybody. Please, uh, can you take... Добър ден, добре сте дошли е, всички. Ако обичате, заемете си вече местата и да започнем. Благодаря ви, че сте тук. За мен е удоволствие е, с колегите да бъдем домакини на тази важна междупарламентарна среща Започнах на английски, но ще мина на, на италиански, така че ще ви дам време да си сложите слушалките. Радвам се, че ще сме заедно тези два часа. Мисля, че ще имаме много интересен дебат, разделене на два, две части. Имаме е, е, представители на председателството Антон Скреко, който е генерален директор за е, на отдела за медии и е, авторско право и генерален директор на образованието и културата към Европейската комисия. Благодаря ви, е, че сте тук. Мисля, че националните депутати са 31, една внушителна група, която придава допълнителна тежест на това заседание. Имаме и колеги от Европейския парламент, от нашата комисия за е, култура. Ще е, се запознаете с тях по време на дебатите. Днеска е доста натоварен ден, но е, и за това да започнем е, по същество преди да мина на италиански, ще кажа, че това е второто ни междупарламентарно заседание, което организираме нашата комисия за култура. И аз като председател, заедно с различните групи в комисията, решихме е, в миналата година, в началото на този парламентарен период, да проведем такава заседание, да чуем евентуално предложение от вас за да изградим връзки, да създадем по-тесни връзки и заедно да градим това европейско пространство на култура, образование и така нататък. Е, темата на миналогодишната междупарламентарна делегация беше образование и младеж, сега междукултурни въпроси, е, две подтеми. А сега ми давам на италиански. Предполагам, че а, знаете как функционира а, превода и слушалките. Там избирате си езика според а, номера на кабината и чувствате се като у дома си. Бих искала да ви благодаря най-сърдечно и за отговорите, които сте изпратили на въпросника, ние сме, който бяхме раздали, с ударение върху четири въпроса, свързани с националната политика в областта на културата и творчеството във вашите страни чрез е, този въпросник вие ни разкажете за различни дейности, които се осъществяват във вашите страни, в отделни отрасли, един от които ще разглеждаме и днес. Целта е да се допринесе е, към развитието на Европа. Това, ще, е, това ни даде възможност да получим една така богата и плътна картина на това, което става и да се създадем представа за тази европейска рамка за култура и творчество. И Разбира се, е, хубаво е да имаме обратна връзка от различните парламенти, е, ведомства, министорства. Имаме така наречената програма 17, която е, е, вече одобрена в Италия. Верно, че и много е, закони се готвят в тази връзка и са в е, процес на изготвяне. Е, така че много е подходящ момента за подобна среща. Е, вече съм запозната с вашите изисквания и предложения е, чрез този въпросник, кога ще ни даде възможност да получим, да, да изградим една по-ясна, по-. Е, конкретна рамка за културните е, дейност в Европа, пък и е, с ударение върху е, новаторството, иновациите, социалната интеграция, културното наследство, различните модели на управление, разглеждаме частно и публично. Това също поставихме на вниманието на комисията. Разбира се, че трябва да се справяме и с проблемите на цифровизацията, в е, бъдеще. Това също разглеждаме в рамките на Европейската стратегия за цифровизация. Вече има доста директиви, доста докладчици, които разглеждат е, тази двогодишна програма в е, дълбочина. Това е една програма посветена на културата и тя е неразделна част от програмата на Европейската комисия за медиите и културата. Редица от вас са оказали много сериозна подкрепа на а, тази програма в, а, чрез а, новия инструмент за гаранции а, финансиране. Зная, че всичко това изисква много политическа ангажираност, много инвестиции. Това означава също, че европейската култура трябва да играе ключова роля в бъдеще. Говорим за устойчиво развитие. Трудно е да си представим устойчиво развитие без да сме без да дадем тласък на културата и образованието. Друг е, е, важен елемент е, е, че културата е четвъртия стълб от устойчивото развитие. Без познание за културата и културното и наследство ние не можем да постигнем нищо. Така че трябва да се вгледаме в нашето културно и творческо наследство и ако, не бъде, ако дадем тласък на тази работа, няма да можем да го възродим. Затова трябва да обърнем по-специално внимание на този тема. Двата стълба на Европейския европейския подход са е, единият договор за насърчаване на е, езиковото многообразие и също така да сме сигурни, че е, се грижим за културното ни наследство. Защо? Това също е част от подхода ни към културата. Трябва да направим необходимото, за да, да, да Европа да си остане, да остане е, силно конкурентна в, в световен мащаб. Комисията поставя тази тема в е, центъра на своето внимание в много по-голяма степен, отколкото преди. И мисля, че можем да се поздравим е, на, в този момент, че за това, че изиграхме е, добре, е, изпълнихме своята роля. Разбира се, работата ни не е приключила. Предстоят ни бъдещи е, задачи и проблеми не само в този сектор, но и в много други хоризонтални е, сектори. И мисля, че предизвикателството, пред което сме изправени в Европа и Средиземноморието, е, е, не се корени само в миграцията. Трябва да помислим и за културата, е, диалога, диалога е, през граница и културата, която помага за това. Така че тук има два подхода, които трябва да отстояваме с няко, с редица колеги сме мислили за това – как решенията за да бъде обявена 2018 Европейска година на културата, по какъв начин това може да ни се отрези, защо е важно за всички нас, т.е. трябва да гледаме на всичко това в един по-широк контекст. И друго нещо, което е важно, е, говорихме за това е, тези сутрин, имаме подкрепата на госпожа Могарини и комисаря Хан, това ударение върху Европа е, е във връзка с една глобална сфера на комуникация. Дискутираме по тези въпроси и в парламента. Имаме докладчик е, по темата, заедно с колегата ни господин Брок. Друг въпрос, свързан с е, културните е индустрии, който ще обсъждаме, е следния. Като се върна на отговорите е, ви на въпросника, е, виждам, че става дума много за заетостта на младите, но иновациите, културни, социалната, в културната, социалната сфера, не само в технологията. Така че ние работим по всичко това. Благодаря на всички ви, благодаря на колегите Хела и Моргано за техните доклади, защото е важно да си даваме сметка, че културната индустрия ни е, дава е, предизвик, предизвикателство. Тя генерира над 8% е, от БВП в Европа. Е, Знаете, че имаме нов европейски, нова европейска програма за уменията. Работим заедно с Комисията по заетост по този въпрос, защото си даваме сметка, че образованието и уменията са нещо изключително важно. И става дума за умения не само в една сфера, а хоризонтално. И разбира се, трябва да видим как добре да се възползваме, е, да използваме положителния ни опит в е, областта на културата. Имахме е, години, в които трупахме опит и би било полезно да разберем, че в тези послед... последните 30 години наистина сме променили начина по който хората гледат на някои е, градове, например. Променихме просто представата и е, възприятието на понятието е, гражданство. Днес е, съществува, е, сме изправни пред един сериозен риск. Това е нещо, което започна е, с културата, именно съкрещаване на бюджетите за култура в много държави членки, моята включително, макар че работим сега да подобрим нещата, но това увеличава социалното неравенство в е, образованието и културата и много важно е да направим така, че културата да бъде наистина неразделна част от всички социални отрасли. Всички да бъдат включени, да участват, за да се борим по този начин с социалното неравенство. Благодаря на комисията за това, че работи по този въпрос. Те са наясно с развитието на нещата в това отношение. Те е, работят конкретно по въвличането, е, ангажирането на, бежанците, беженците, мигрантите. Свидетели сме на някои практики, които са е, разделен елемент от е, програмата Еразъм, както и тази важна стратегия за гражданството сега с е, двамата колеги от дясно работим е, по една важна директива за е, остатъчните услуги. Трябва наистина да решаваме този проблем, да помислим за въпроса с правата, правата на, на непълнолетни и малолетни, но и, разбира се, е, правата на е, притежателите на авторски права. Доста е, така общо маркирах темите, но мисля, че е важно да, да поставя рамката на тази дискусия и да обясня как е, да решаваме проблемите. Е, различните е, програми имат много общи неща, макар и на пръв поглед да, да излежат много различни. Колкото и да е разно богата и разнообразна Европа като състав, чрез културата всички ние можем да намерим себе си и своята идентичност е, чрез диалога и по-отделно. Сега ще дам е, думата на е, словашкото председателство, годин Антон Срекла. Благодаря ви наистина отново, че сте тук да и представите словашкото председателство. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати от националните парламенти, дами и господа, за мен е чест да бъда тук днес. Радвам се, че от името на е, Малек, господин Малек Магрич, министър на културата на Словашката република, е, мога да е, така направя този увод в днешната дискусия за културния отрасъл в Европейския съюз. Ако позволите като председател на, като представител на председателството, ще мине народния си език. Мисля, че в изказването си ще е, взема повод от казаното от госпожа председателя за значимостта на културата и творчеството за развитието не, не само за едно културно съзнание, е, но и за економически растеж, за економиката като такава като естествена среда, която стимулира е, творчеството. Културата е такава една е, хранителна среда. Творчеството е ключ към новаторски междудисциплинарни отговори на всякакви проблеми, местни и глобални, економически и социални, особено тези, пред които сме изправени днес. Економическата система, услугите, творческата економика е източник не само на, на, източник, на, на, на генерира приходи, но и работни места – това се обсъжда на много нива в Европейския съюз, но продължава да бъде е, сериозен проблем и обща реалност, е, особено е, която отразява и националните економики и техния разнобой, но и европейската економика като такава. Тук се обхващат няколко сфери и е, стигаме до необходимостта да променим погледа си върху традиционната е, економика. Е, тук става дума за творческият продукция, представителство, представяне на културното наследство. Културните и творческите индустрии са е, обещаващ източник на растеж в Европейския съюз и това е доказано от е, значителния процент, който те генерират е, от е, ББП в стойност, великата настойност. Те наистина са стимул за новаторство и са ефективно средство за борба срещу економическата рецесия областите и сферите, обхванати от културните и творческите е, индустрии, са наистина катализатори за новаторство. Те се, не са ограничени само до културата и изкуствата те е, е, оказват е, въздействие върху много други економически сфери. И като стратегия трябва да създадем нещо, което да, да създаде една стратегическа рамка е, за, и да дава резултати в новаторството, да, е, да, да води до инвестиции в творческите индустрии, чрез което можем да стигнем до е, положение, при което тези е, творчески дейности ще са част не само от културната, но и предприемаческа дейност дейност, особено е, като е, по отношение на малките и средни предприятия, е, които наистина могат да е, доведат до е, по-голям растеж е, и до повече синергии. Културните и творческите индустрии включват създаването, производството и раз, раз, дистрибуцията, разпределението на, на продукти на културата. И те почиват върху е, дейности, свързани с познанието. Е, те са с фокус върху е, изкуствата, без да се ограничават само до тях, разбира се. Както и търговия с такива продукти и тяхната нарастваща економическа стойност много са целите, които трябва да преследваме в момента във връзка с нашата е, публична политика. Например, е, увеличаващия се дял от е, тези индустрии от БВП, създаването на функционална и жизненно важна система и рамка за подпомагане на творчество и инвестиции в творчеството и културата. Синергия между публичните и частните източници на финансиране е, се включва тук. Трябва да работим за е, е, така че всички резултати от творческата дейност да бъдат елемент, част от бизнес дейност и да имат за цел да подпомагат културата и творческите индустрии по този начин можем да създадем ефективна екосистема, да е, доведем до е, създаване на, на мрежи в областта на културата, не само в рамките на европейските държави членки, но и на европейско равнище. Е, трябва да се подпомагат висококачествени човешки ресурси, е, човешкия потенциал на всички равнища още като се започва от началото училище, през целия учебен процес. Необходимо е да създаваме благоприятни пазарни условия, за да може всички услуги и продукти, свързани с културата, да са част от бизнес дейност и да допринасят добавена стойност, пазарна стойност. Да, да ползваме средствата, с които е, разполагаме, инструментите, с които разполагаме, за да създадем една е, функционална рамка за финансово подпомагане е, отново с ударение върху малките и средни предприятия. Един от ключовите фактори, свързан с културата и културните индустрии, е, че трябва да подпомагаме защитата и правоприлагането на законите за интелектуална собственост. Те са гръбнака на цялата система на културните и творчески индустрии. Днес имаме няколко досиета, по които работим с цел подобряване авторското право. Е, пуснахме първия пакет от реформи, свързани с преносимостта. Сега втория пакет отива по-далеч, е, а именно прави по-ефективна защитата на авторските права. Работата ни не се ограничава до авторските права. Стремим се да подобрим е, условията и експлуатацията на защитено съдържание, за да насърчаваме допълнително творчество и създаваме максимално широк културен контекст. И в заключение, може би е, мога да кажа, а това е вярно и е, за цялото словашко председателство, общия е, знаменател на всички културни е, задачи и проблеми, е, които е, е да се съз... насърчава творческия резултат с всички възможни инструменти е, и средства, с които разполагаме, да развиваме благоприятна среда и да, да гледаме на економиката като на неразделна част от националните економики и, и тези, тези на Европейския съюз като всичко това е, е предпоставя от факта, че културата е не само е, нашата идентичност, но и средство за постигане просперитет. Благодаря много. Благодаря ви за изключително прецизното експозе и увод в темата. Сега ще продължим е, работа по тази въпрос по време на словашкото председателство с всички тези теми. Вие говорихте за автори, за авторско право. Това са перлата в колоната, ако мога така да кажа, така че много се радвам, че съвета се е ангажирал с отстояването на а, творческа Европа и културното наследство на Европа. А, както знаем, не сме обръщали до сега достатъчно времено именно на творческите е, сектори, така че много ви благодаря. Благодаря, че дойдохте днес. Благодаря и за казаното от вас. А сега ще дам думата на госпожа Мартин Райтех, която е директор култура и, и образование. Скъпи колеги, скъпи представители на националните парламенти, за мен е чест да участвам в тази дискусия. Председателят госпожа Декоста обхвана доста елементи в своята презентация. Аз успокойте се, няма да повтарям всичко, което тя каза, просто ще поставя акцента върху някои аспекти. Както каза председателката, и аз смятам, че тази година в официалния европейски тон се наблюдава промяна вследствие на изказването на председателя Юнкер а, който каза, че артистите и хората на изкуството като цяло са брилянтите в а, короната. Което е изключително добре казано. Знаем какво се случи през последните години в а, сферата на културата. Председателката упомена тези промени, няма да ги повтарям, но политиката на европейско равнище се промени, което е изключително важно, защото ако желаем да стигнем до сърцата на европейските граждани, ще трябва не само да им говорим за пари, за дефицит, които са важни фактори, но не това ни кара да живеем нас. Не това кара да живеят и европейските граждани. Затова трябва да се върнем към тази метафора за брилянтите в короната. Аз се взех с моята а, задача, не знаеки, че тя ще пожене успех. Съвсем не очаквах такъв резултат. Днес съм генерален а, директор в Европейската комисия и съм най-щастливия такъв, защото отговарям не само за Еразъм, която се оценява като най-добрата програма на Европейския съюз, но освен това има доста неща, които се случват в момента и в сферата на културата, което е изключително важно. Нека да добавя още нещичко към вече казаното. Нещо, което каза председателката и което ще се опитам да преформулирам. Имайки предвид всичко, което се случва в момента, бих искала да кажа, че културата вече не се гледа като на елемент изолиран от останалата част на света. Не, културата е част от всичко днес. Колегите работиха върху творческа музиката, индустрия. И така показаха, че творчеството и индустрията могат да вървят ръка за ръка. И това е голяма новост на европейско равнище. Не може да се гледа от една страна на културата и а, е, като нямаше нищо общо с нея економиката от друга страна. Творците също трябва да си изкарват прехраната, защото в противен случай не могат да оцелеят. Светът също, за да оцелее, се нуждае от творци, защото светът трябва и да мечтае, а не само да се придържа придържа към економически критерии и ценности. Господин Моргано, наистина чудесна работа свършихте в това отношение. Благодаря ви от сърце. Силвия спомена цяла поредица от дейности, които няма да повтарям. Аз съм дошла тук, за да отговоря на вашите въпроси, за да ви чуя вас, така че по този начин ще можем да спечелим малко време. Може би все пак да кажа нещичко за пакета за цифровия дневен ред. След тези брилянти в короната, които са изключително а, важни, не трябва да забравяме, че творците трябва да получават достойно възнаграждение. Все още не сме успели да намерим правилния начин за това възнаграждение. когато излезе първата версия на пакета за цифровия дневен ред, не беше най-доброто решение да вземем предвид различните платформи. Комисаря Наврачиш и аз се борихме, за да може на тези платформи да не се гледа само като на място за обмен, но и като платформи, които имат своята добавена полза. Тоест, може би сегашният цифров дневен ред не е това, което ви се искаше да видите, но все пак доста напредък отбелязахме в това отношение. Ще продължим да работим, за да постигнем още по-голям успех. Музикалният свят беше най-засегнат от цифровизацията. И той се промени най-значително. Заедно с парламента и с председателката Лакоста се опитваме да видим дали можем да продължим пилотния проект в областта на музиката. Той не успя, но не трябва да губим надежда музикалният сектор определено успя да преодолее тази трансформация. Сигна се до платформа за законно сваляне на музикално съдържание. Това може да се прехвърли в други културни сектори. Аз и останалите сме тук, за да ви чуем днес. Така че няма да повтарям това, което вече бе казано, Оставам на ваше разположение и съм готова да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря. Седателката, благодаря ви много. Благодаря за това, че споменахте някои аспекти, за които знаем колко са важни. Това са общи важни проекти и дейности, което наистина осъществява връзката между културата и економиката изключително важна връзка. Как ще организираме работата си от тук нататък? Ще има два тематични панела, знаете това. Много а, е, депутати искаха да участват. Първо ще разгледаме стратегиите за а, е, лансиране на културните и творчески сектори. Господин Венсан Лапал ще започне с първото изказване. Той е директор публични е, услуги в Валония и ще говори за рамковата програма за творчество и новаторство в Валония. Това е стратегия за културния и творчески сектор. Не бих желала повече да просрочвам времето за това ще дам направо думите на останалите оратори. Господин Патрик Блош, който е председател на Комитета културни въпроси и образование от Националния парламент във Франция. Госпожа Едита Стрела, председател на Комисията културна комуникация младеща и спорта, Португалия. И след това докладчика господин Луиджи Мургано, който ще говори за свързаната кохерентна европейска политика за култура и творчество. Много моля, придържайте се към регламента от 5 минути. Разбира се, мога да използвам и това чук, че не бих желала, но ако се наложи, ще го използвам, ако просрочите времето. А... Вероятно не всички ще искат да говорят е, по 5 минути, е, както прецените. Първо господин Венсан Люпаш, след което ще продължим с другите оратори, ще оставим време за въпроси и отговори и ще продължим към втория панел. И така, господин Леопаш, заповядайте. Scusate, era giù. Allora, gli esperti sono tutti là. Ecco, и ду esperti sono ла. Прего. Oui, bonjour, euh, merci, madame la Двамата експерти са там. Е, Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Аз ще трябва да послужа за пример в спазването на времето, но ще се опитам да отговоря на предизвикателството. Творческа Валония е програма, която бе лансирана през 2010 година, за да се подкрепи творчеството и новаторството в малонското общество и економика. Важно е да знаете, че тази програма се счита за пример в това отношение. Няма да се спирам на отделните елементи, които са описани в документите, с които разполагате. Там се виждат резултатите, които сме постигнали през първите години от действието на тази програма. Важно е да разберем, че идеята тук не е само да подкрепим творческата индустрия. Творческата индустрия служи за пример, за вдъхновение за останалите сектори. И в това се крие спецификата на нашата програма. Ето тук набързо резултатите на тази програма. За да не губя време, виждате резултатите. Те са свързани с броя на обучените хора, броя на продуктите пуснати на пазара и новосъздадените предприятия, които също бяха подкрепени в рамките на тази програма. Така че тази програма има най-вече економически ефект. Важно е тук в Европейския парламент да се посочи, че тази програма бе призната за а, отлична в рамките на една, а, е, като един конкурс от, на Генерална дирекция Растеж, който бе лансиран през 2012 година. Ако правилно си спомням, тогава бе отпуснато финансиране от Европейския парламент за подготвителните действия за програмата. Благодарение на тази подкрепа успяхме да получим и това лого Европейски творчески отрасъл. В Тоскана и в Валония имаше възможност да се действа тази програма. Получихме възможност да работим в международен контекст, с Тоскана, както казах преди малко, но и не само. Имахме връзка с други европейски региони и държави в рамките на Европейския алианс за творческата индустрия. Още нещо, което е важно. Творческата индустрия е важна не само за съответната економика, но и с оглед на последствията, които тя има в економиката. Творческата индустрия има пряк ефект върху останалите отрасли, върху индустриалната економика, тъй като останалите отрасли купуват стоки и услуги от творческия сектор, като по този начин се допринася за новаторството. Смятам, че програмата е уникална в това отношение. Поръчахме проучване на едно европейско бюро, Идея Консалт. Това проучване показа, че в Валония 11% от резултатите са се трансформирали под формата на стоки и услуги в индустрията в сектора на фармацевтиката, на козметиката, виждате, че творческата индустрия е от полза и на останалите отрасли. 32% от резултатите на програмата отидаха към този сектор. Следващия елемент, който е важно да споменем – творческия сектор имаше положителни последствия върху останалите сектори. Творческата индустрия доведе до създаването на знание, което се използва от други предприятия, в други сектори – и по този начин виждаме, че има и възвръщаемост към самия творчески сектор. За да не превиша времето, бих искал набързо да ви спомена и за непреките последствия, които са свързани с повишената привлекателност на съответния регион, например на Валония. Творческата индустрия се отразява положително на останалите отрасли в даден регион – включително и на економическия. Всичко е свързано с работата в мрежа. По този начин се формират клъстери около цифровизацията, около технологиите, около културния сектор. Това беше по-аналитичният елемент в моето изказване. Творческата индустрия, творчеството като цяло – са пряко свързани с економическата индустрия. Не може отделните измерения да се разглеждат отделно. Това са резултатите, които постигнахме. Тук има една малка книжка. Няма много екземпляри от нея, но ще ви а, дам името и по интернет. Мога да ви изпратя и в PDF формат. Ще работим по творческите умения в областта на сътрудничеството с а, други предприятия. Достъпа за финансиране е от изключително значение за творческата индустрия. В това отношение трябва да се поговори допълнително с банките. Приключвам, госпожо председател. Трябва да разгледаме и въпроса за кластерите, как творческият сектор може да бъде свързан с хранителната промишленост, с економиката като цяло, защото в областта на дизайна и медиите може да има възприемственост от творческия сектор. Не знам дали можах да се впиша в тези 5 минути, но с... ще ви предоставя допълнителна информация в последствие. Благодаря ви за вниманието. No, è riuscito abbastanza, 6 minuti e qualcosa, ma va bene. Non era facile. Благодаря. Отлично се справихте. Малко повече от 6 минути. Благодаря ви много. Благодаря за вашето изказване. Сега ще дам думата и на останалите оратори за членовете на парламента, които биха желали да коментират, много ви моля, бихте ли попълнили формуляра, за да може да ви дадем думата по-късно. И така, продължаваме с първия панел господин Патрик Блош, председател Комисията културни въпроси и образование, Франция. Колеги. Госпожо председател, скъпи колеги, дами и господа. За мен е удоволствие да съм гост тук и да представям Френското народно събрание на тази междупарламентарна среща. Аз е, имам опит с Комисията по култура и медии на Бундестага и знае до каква степен този обмен е обогатяващ за всички нас. Бих искал да ви напомня това, което се напомня и в Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 година за защита и насърчаване на а, разнообразието в културната сфера. Европейския съюз също е член по тази конвенция. Идеята е да се насърчават политиките в областта на културата, да се защитават артистите, творците и а, продуктите на културата. Не, творбите и културните продукти не са обикновени стоки и ние ще трябва да ги защитим. Франция, но не само, винаги е защитавала това понятие в Европейския съюз, което обяснява и е, позицията на Франция по отношение на реформата на Европейската комисия е, в областта на медиите и авторските права. Това обяснява позицията на Франция по време на преговорите по трансатлантическото споразумение. Франция разработи през последните години а, стратегии, за да може да се насърчи творческия сектор, като целта беше да се увеличат а, целите от обществен интерес, като всичко това е разписано в закона от 7 юли 2016 година. С няколко думи този закон включва защита на разнообразието, близостта, развитието, разнообразие на творци и на техните творби. Чрез този закон ние фактически гласувахме свободата на творенето и на разпространението на творческите продукти. Чрез този закон се засилват правата на творците и на авторите, включително и в контекста на новия начин на разпространение на творбите, а именно цифровия такъв. През 2015 година разписахме в закона правото на участниците в различни спектакли да получават, да имат застраховка за безработица. различията на публиката. Това е изключително важно в контекста на терористичната заплаха, с която живеем. Желаем да подкрепяме всички практики, включително аматьорските такива. За тази цел трябва да се насърчават политики, които имат за цел да привлекат нова публика, да я привлекат в сферата на културата. Доста социални неравенства има в това отношение в Европа. Близост на културните пространства. Идеята е всички територии, включително и тези в селските региони, да имат достъп до култура. Много усилия бяха положени, за да може културното оборудване да бъде и инфраструктура да бъдат адаптирани към новите бенефициенти и към новия ритъм на живот на гражданите. На следващо място развитието на творческата и културната индустрия. За да може да подкрепим тези предприятия, които са поставени под голяма конкуренция в международен план, Франция реши да даде възможност за самофинансиране в сферата на киното и в аудиовизуалния сектор. Така, например, ние насърчаваме създаването на видеоигри и разработването на музикални спектакли, които могат да открият нови таланти. По този начин културата се превърна в безспорен фактор за економически ръст. Насърчаването на творческия сектор и на културния сектор означава да се улесни движението, динамиката, да се създаде връзка, да се възбуди любопитството. Това означава също така да се разбунят духовете на публиката и тя да се развълнува. Сигурен съм, че това е нашата обща амбиция на всички нас, които сме в тази зала. Мога само да се присъединя към апела, който лансира през април Европейския алианс за културата и за изкуствата, която реши, че културата трябва да бъде в център на европейския проект. Благодаря. Грация да ви questo което контрибуто и комплименти per questo. Председателката, благодаря ви много за това, че се придържахте към времето, отредено за изказване. Поздравяваме ви за този нов закон, който е от голямо значение. Сега ще дам думата на госпожа Дита Стрела. Добре дошла! Тя представлява комисията култура, комуникация, младеж и спорт. Благодаря благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, приятели и бивши колеги. Аз е, се дълго развълнувана, защото съм отново тук е, в парламента. Десет години от живота ми минаха наистина изключително приятно по време на мандата. Сега много се радвам, че мога да представлявам моята страна. Португалия е водеща по отношение инвестиции в новаторство и творчество. Нашето внимание е върху науката, културата и новаторството в тази област. Тази стратегическа възможност – допринесе много за увеличаване на износа на Португалия и увеличаване на конкурентоспособността на страната. Същевременно творческите а, сектори, новаторските водят наистина а, изключително на високо място в общия дял от БВП след хранително-вкусовата промишленост. Ние а, изключително много ценим нашите продукти потребителите също. Потребителите искат многообразие на продукти, нещо различно, нещо уникално. Преди няколко години ефтини ем, азиатски стоки наводниха Европа, след което станахме свидетели и на доста фалити. Е, не можем да се конкурираме с е, заплащането на труда в азиатски държави. Но нека сега обърна внимание върху производството на висококачествени стоки, на дизайн, на модата, обувки. Във всички тези области продуктите от Португалия завладяват пазарен дял в цял свят – Наистина, ние сме, може би, е, е, след италианските е, обувки са нашите по дизайн, а също така и по цена и ние присъстваме на много пазари, включително много европейски пазари. В много градове по света виждаме изключителни архитектурни сгради, португалски архитекти спечелиха а, пра, награди, награди включително а, в областта на архитектурата, Нобелови награди. А, това е изключително голяма наша заслуга. И, естествено, този елемент има своето въздействие и пренос в традиционната а, економика и отрасли. Творчеството е едно ново измерение. То е свързано и с познанието, съзнанието. То е част от знанието, от националната идентичност, част е от демокрацията. Съвсем наскоро е, хората обръщат внимание на социално-економическото въздействие на културата. Музея Гугенхайм, например, в Билбао, един чудесен пример – по този начин е, този град става видим в целия свят и може да генерира много приходи. Културата е инвестиция по-скоро отколкото разход и правителствата в Португалия се опитват да обръщат внимание на конституционните права в Португалия, демократичните права, достъпа до културата, за да може да се облегчи достъпа до музеите при посещение на паметниците. Конкретни дни посещението е безплатно. Има специални отстъпки за предприятия, за пенсионери. Има и други мерки, които се предвиждат. Един от последните, например, примери в Португалия е а, Министерството на културата, която смени а, своите приоритети и насоки, по-скоро вниманието беше върху, насочено върху творците, а, а, върху унези, които се занимават с творчество. По-нататъка, що се отнася от е, цифрова, до цифровата телевизия? Тя дава възможност за разкриване на повече канали, което дава възможност на Португалия да бъде в контакт с много повече култури по света и работодателите също обръщат внимание на това, за да могат техните служители да купуват книги, да участват, да ходят на изложби и прочее. Има специални и данъчни облегчения, които са предведени в тази насока. Комисията предложи увлечение на бюджета за период 2014-2020 за културните и творчески сектори. Това увеличение в съответствие с а, е, е, замисъла на стратегия 2020, което да води към а, е, интелигентен, интегриращ а, растеж. В заключение искам да кажа, че подкрепяме а, творческите и а, културни сектори в Европа, защото те са необходими. Те ще ни помогнат да опазим нашето културно и езиково наследство. Освен това, към тези гаранции а, трябва да имаме предвид и необходимостта на тези сектори, които се адаптират към цифровата ера трябва да продължим да обръщаме внимание именно на достъпа към нови зрителски публики. Благодаря. Свида. Председателката, благодаря много за интересното описание на рамката и предизвикателствата в преструктурирането на творческите сектори във вашата страна. Благодаря и за това, че споделихте е, новото, а именно заетост и новаторство. Сега, господин Луиджи Моргано, имате думата. Знаем, че това е докладчик в Европейския парламент относно кохерентна европейска политика, култура и творчески индустрии. Благодаря, госпожо председател. Само бих желал да кажа, че не е възможно във времето, с което разполагам, да ви запозная напълно с доклада си относно тази важна политика. Затова ще се спре само на основните аспекти. Ние, разбира се, стъпваме стъпваме върху данните, с които разполагаме, за да можем да подготвим доклада и да можем да предложим определение за оперативните цели на този проект и достъпа също така до средствата, за да можем да видим как бихме могли да насочим вниманието си към а, проблемите. Сега, що се отнася до конкретното предложение? Това е предложение, по което работим съвместно с а, комисията а, промишленост започнахме съвместно работа 2010 година. Установихме, че трябва да поставим основата на работата върху високо качество. И за това поискахме да се разработи многогодишен дълъг план за творческия културен сектор, за да може наистина целият Европейски съюз да излече полза от всичко това. Днес разглеждаме е, тази много важна централна тема вече в Европа. Творчески културни сектори. Те бавно, но неотменно придобиват преймат над конкретни промишлености, които по-рано бяха по-значими в миналите периоди. И затова трябва да обърнем внимание именно на това. Културните и творчески е, промишлености и сектори са в и инструмента, в който ще можем да запазим културното и езиково многообразие и наследство в Европа. Ще може да се предаде това познание на външния свят и на бъдещите поколения. Това е много важно за европейската економика и е основен компонент за стимулиране на растеж в рамките на Европа. Разбира се, е, много новаторство в другите отрасли, цифровите технологии, например, е, са факт, но аз мисля, че когато разглеждаме културните аспекти, културните а, е, индустрии са изключително важни, както в нашите страни, така и в връзките с трети страни. Мисля, че е, така, е, така, така наречената мека власт в Европа е изключително важна. Тук говорим за различни форми на творчество, за наячийство и проче, прочее. Това наистина е една а, е, а, власт, а, облечена в меки форми. И е изключително а, важно да можем да използваме този инструмент, за да откликим на кризата, през която което преминахме. Но Изключително важно е също така и през призмата на младите хора да бъде разгледан този въпрос. Например, проблема с безработицата сред младите хора е едно от основните предизвикателства, с което трябва да се борим в Европа. Затова създаването на качествени работни места е от изключително голямо значение в нашата индустрия. Този въпрос е много важен. 7,5% са заетите в културния сектор от европейците и а, стотици милиони с приходите към БВП. Разбира се, в момента не мога да ви запозная за всички подробни данни, но искам да очертая значимости на отрасъла по-нататък, когато се разглежда развитието на този въпрос в Европа. Ние работим по този въпрос съвместно с комисията и съвета. Имаме предвид различни възможности за развитието на нашия сектор в бъдеще като вниманието се насочва на конкретни въпроси – растеж, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите. Това е много важно не само за нас, но и за другите отрасли, например цифровата и туризма. Друг въпрос, на който искам да се спра, нещо също много важно и съотносимо. Много млади хора, повече и повече между 19 и 24 годишни, работят в тези отрасли. Това е нещо много важно, на което трябва също да обърне внимание. Например, два пъти и половина пъти повече са тези, които работят в автомобилния отрасъл и пет пъти са повече от тези, които работят в химическия отрасъл, повече от два пъти от, от работещите в банковия отрасъл. Повечето от тези ам, се състоят от микропредприятия, малки предприятия, което също е част от много важна мрежа, която се разраства в момента. И трябва да осъзнаем, че 90% от работната сила в културните и творчески сектори са всъщност пред предприятия, които работят по-малко от 9 души. Така че, когато разглеждаме економическата криза, може би по този начин можем е, реално да се борим с нея. Това е една възможност. Има редица въпроси, по които работим в образованието, в квалификацията. Е, това е също много важен аспект. Е, също така и знаем какво е предложението за определение, което използваме по-настоящем. Когато разглеждаме конкретни параметри, трябва да направим нужното, така че да тълкуваме а, въпросите и темите подходящо. Не трябва да разглеждаме само а, високия сектор, горния сектор в творческия отрасъл а, трябва да разглеждаме всички, например, фестивалите, а, книгите, панерите на книгите, са събития, които трябва да продължават да, се, а, да са факти. Ние ще продължаваме да им обръщаме внимание не само на високата култура, защото а, също така и ни интересуват въпроси с авторското право, и политики, които биха насърчили развитието на уменията и конкурентоспособността. Всички тези аспекти са важни за сектора и казвам отново, не само за висшата култура е важно това. Благодаря. Председателката, извинявайте, че ви прекъснах. Вие наистина се опитахте да обобщите в тези минути доклада си, а сега ще дам думата на националните парламенти и след това на представители на Европейския парламент. Исабел Сегма, първата, която пожела думата. För presentationen och diskussionen за långt. Eh, låt mig säga om kreativa näringar att just de måste bygga på kreativitet. Благодаря за е, това представление. Наистина, културата и творчеството трябва да се насърчават не само чрез политиката, трябва да има възможности е, да излезем от шаблоните и да търсим нови форми е, за тяхното развитие. Например, в е, областта на музиката. Имаше един проект, е, който всъщност получи финансиране, макар че в началото беше насочен срещу е, традиционните, е, установените е, музикални вкусове, но старите форми на раз, на дистрибуция също трябва да бъдат ам, съживени. Ето защо бих искала да попитам а, е, панелистите, какво ще направите а, е, така, че нашето законодателство да а, е, помага на малките новаторски проекти? Добър въпрос, казва водещата. Аз съм сигурна, че ще има някой, който да може да отговори на този въпрос. Петро Делучи, следващият е, оратор от Италия, НП. Sono lieto, lusingato di trovarmi in questo... Благодаря, е, госпожо председател. Много се радвам, че съм тук сред вас днес. Изключително интересно, висока часа за мен да бъда тук. Искам да се спра на е, два или три въпроса. Мисля, че е важно да насочим вниманието си към много въпроси, към музеите, към художествените галерии. Те са изключително важни аспекти и за това трябва да подобрим и достъпа до тях. Когато разглеждаме а, творческите индустрии, ние по-скоро като че ли обръщаме вниманието на новаторство и а, творчество, а, което знаем, че създава растеж в градовете ни. Мисля, че освен това има и други области, на които да, към които да насочим вниманието си. Нека да обърнем внимание на изостаналите територии, не само на архит археологичните обекти. Когато разглеждаме различни изоставени паметници на културата и проче, трябва наистина да мислим е, как да бъдат обновени всички тези различни е, сектори, как да е, доведем хората и стопанските деятели, за да могат и тези територии да станат творчески територии. Територии, в които ще има нови възможности, ново развитие. Това е много важно също така и за а, младежката заетост. И преди няколко седмици Италианският сенат почти единодушно одобри една степен, а, един, прощавайте, закон, а, който позволява да се използват подходящи инструменти за измерване на дължината на вълната, която се използва при конкретни филми по телевизията излъчване. Когато разглеждаме по-подробно творческите индустрии, режисорите, ролята на филмите, които се излъчват, всичко, което днес не се излъчва, също е важно, защото в крайна сметка рекламата се излъчва по различни вълни и трябва да се има предвид е, да бъдат предоставени за тези цели. Благодаря. Е, сега обединена левица Николас. Ευχαριστώ кирия Проведрош и Елада παρά Благодаря ви, госпожо председател. Въпреки пагубните економически условия, в които живее Гърция, въпреки безусловната криза, Гърция се опитва да се справи с всички предизвикателства. В този контекст се опитваме да запазим артистичното и културното наследство. Политиката ни в областта на културата е социална. Опитваме се да засилим културните институции, опитваме се да активизираме гражданското общество и местните регионални органи на самоуправление. Днес бих искал да разгледам положението на младите творци в Гърция. Има хиляди млади гърци, които живеят при трудни економически условия. Тези хора не могат да намерят помещения, в които да творят, помещения, в които да представят културните и артистичните си творби. Това са млади актьори, музиканти, членове на театрални групи. Те не разполагат с помещения, където да се реализират. Бихме могли да се възползваме от историческите сгради, от изоставените киносалони, от а, изоставени складове. Бихме могли да дадем нов тласък на този економически сектор. Добре би било, ако Европейския съюз има специална политика на комуникации, на обмен на културните обекти. Имам предвид създаването на, един, на една програма Еразъм в областта на културата. Държавите членки също трябва да поемат своята част от отговорността, както Европейския парламент и националните парламенти. Разбира се, същото се отнася до местните регионални органи на самоуправление. Смятаме, че е необходимо да се увеличи бюджета на Европейския съюз и по-специално бюджетното перо за културна и артистична дейност. Благодаря. Е, Благодаря и за призива, който отправихте. Сега а, от зелените депутат от Белгия.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 Разбира се, не трябва да забравяме, че това са отрасли, които не носят, е, не генерират печалба. Е, тук става дума за две различни неща, но двете, културата и творчеството, е, имат добавена стойност за обществото. Ето защо бих искал да отправя тук един апел – е, културата и изкуството да не се гледа само като подразделение на економиката, а, а като един е, самостоятелен економически отрасъл. В е, Фландрия, в Нидерландия ще, всъщност, ще бъдем домакини на панира на книгата в Франкфурт следващата седмица, така че това ще постави на преден плат темата за авторското право преводите и трябва да помислим за начина по който ще подпомагаме е, културата и културните дейности. Е, това се отнася и до изкуствата и е, творците. Не би трябвало да трябва да знаем, че хората на изкуството са тези, които ни сочат пътя към бъдещето. Да, абсолютно сме съгласни, че цялата творческа индустрия и културата са едно е, цяло, но разбира се, имаме и тази е, двойственост, културата и економиката, а, а трябва да ги обединим двата елемента. Благодаря сега. Ще да, аз давам думата на колеги от Европейския парламент, но и вие можете да коментирате в рамките и на другите панели. Малко се забавихме с първия панел. Сега координатора на групата за социалисти демократи от Комисията по култура. Благодаря. Имам конкретен въпрос към колегите от националните парламенти. Ние всички е, сме запознати с е, програмата Creative Europe, е, Творческа Европа, но знаем също, че възможностите ни да я ползваме са ограничени. В нея няма толкова пари, колкото всъщност са нуждите на културната индустрия но е, под е, оказваме натиск на е, всъщност културата, е, на Комисията по култура на Европейския парламент е, оказва натиск и е, за това да се е, използват в по-голяма степен структурните фондове, за да се насърчават е, и финансират проекти в областта на културата и творческата индустрия. Интересуваме до каква степен в държавите членки, защото за структурните фордове и те отговарят. Дали интересуваме дали такава възможност се използва достатъчно добре, в, достатъчно пълноценно в държавите членки. Тук се намесват и социални аспекти, и е, въпроси свързани с борба с безработицата, но и е, насърчаване на културната и творческа индустрия, обединяването им. Е, и именно е, такива е, проекти биха могли да бъдат е, финансирани чрез структурните фондове. Въпросът ми е дали такава възможност се използва, е, тази възможност съществува, дали държавите членки я използват. Може и комисията да ни отговори да въпроса всъщност, ако има информация. Lo faccio, intanto do la parola, mentre ci pensate, alla collega Elga Trupper, coordinatrice del gruppo, vicepresidente. Е, колегата ни е, Хелга, е, която е заместник председател на комисията по култура от Зелените, ще се да отговори. Бих искала да се позва на председателя Юнкер, нещо, което, за което бе цитирано. От една страна искаме да създадем е, цифров, единен цифров пазар, от друга страна ни трябва е, едно справедливо заплащане на творците. И вие засегнахте въпроса как да го е, на, постигнем. Според мен имаме е, нужда е, спешно да дефинираме онлайн платформите е, и на тях да се е, препоръчва е, съдържание, за да защото в съответната директива за медиите, ако неутралният доставчик е, освободен от данъчно облагане. Но за да е, правим разлика между неутрално съдържание и организиране съдържанието като е, цяло, е, необходимо е да имаме много точни дефиниции на понятията. Искам да питам е, е или вас от националните парламенти, или от е, комисията, дали се работи по този въпрос. Благодаря, това е една много така чувствителна тема. Благодаря, че поставихте въпроса. А сега мисля, че трябва да отидем на втория, да премина към втория панел. Бих искала да отговоря на депутата, който зададе въпроса как можем да подпомагаме дребните предприятия или еднолични творци това е наистина много трудно. Всъщност е, има мрежи и, и мрежи и а, е, организации с съответно членство са най-добрия вариант. Ние в е, Северо-Западна Англия имаме отлична такава организация, която обединява и начинаещи а, творци и организира различни семинари, Е, прави го по един много е, достъпен начин, за да не трябва е, кандидатите да попълват е, хиляди формуляри, е, а от друга страна това е много полезен форум, дава им възможност да е, е гласът им да бъде чут. Такива мрежи е, функционират много добре и в селски и в, градски, е, сред, в селски градска среда. Е, Творците и творческите организации функционират много добре, когато възприемат альтернативни бизнес модели, като например създават кооперативи или социални предприятия. По въпроса за е, неползваните, неизползваните е, празни е, сгради, трябва да имаме някакви програми, които е, отчитат, е, че е, творците е, често имат импулс да, да, да е, създават нещо, да творят и, и понякога наистина такива дребни жестове, начини да се използват е, съществуващи ресурси могат да се окажат много полезни, защото творците затова са творците, могат да, да направят от нищо нещо. И е, е хубаво наистина по този начин да, да, при, да намерим едно е, така много разумно и полезно приложение на, на някои индустриални сгради, пустеещи сгради. Е, това е също може да е, бъде елемент елемент от е, е, кръговата економика. Благодаря. А сега да преминем към следващата тема. Аз е, обаче трябва да ви напусна, защото съм координатор в Комисията за развитие. Съжалявам много, но ще дам първо думата на господин Богдан Бента, който е докладчик по Европа в цифровата, е, в цифровата ера за неговия доклад. След това вече ще е, дам думата на е, Естония, Флорин Алекси от Румъния и Хелена Гундел от Германия. И така, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Като член на тази комисия бях докладчик е, е, по тази тема и е, някои от е, бележките, които чухме на, от националните парламенти или някои е, предложения, идеи, аз е, наистина е, оценявам и ще ги взема предвид. Аз обаче сега съм докладчик по творческите индустрии от името на НЕП. Економиката и политиката не признават в достатъчна степен значимостта на творчеството и културата. Тези отрасли е, всъщност са е, подчинени на същия фактор на творческия подход, на твор творчеството, е, което е, е, е един е, безплатен, обновяем източник на енергия, с която разполагаме в изобилие в нашите държави. Това богатство на европейската култура е наше общо благо и трябва да го насърчаваме и защитаваме. През 90 години Европейския съюз бе свидетел на огромно така разрастване броя на творческите е, фирми и предприятия, които създадаха много работни места. Това е, до някъде бе свързани с нашето богатство и разнообразие. Творчески индустрия е сектор допринася и за развиването на информационно-технологичните индустрии, които са изключително важни за страните ни и за цяла Европа. Трябва наистина да стимулираме, да насърчаваме творчеството е, на, на нашите е, автори е, и създаването на такива творчески дружества. Много важно е да се създадат партньорства, което изисква редовни консултации с представители на отрасъла. И това трябва да се прави редовно, за да се следи развитието на този сектор, за да се отстранят всякакви пречки на пътя на мобилността и да сме е, сигурни, че е, тези творчески индустрии се развиват на всички нива. Европейския съюз трябва да ги подпомага, е, защото те водят до конкретни промени в Европа. Например, въвеждаме данъчно облагане, съответното данъчно облагане, за да можем да финансираме някои е, инициативи и да черпим от е, някои е, фондове, като например е, или пък е, е Европейската инвестиционна банка. Е, трябват ни е, в известна степен е, актуализация на финансовата система. И нещо друго, което спомена е, господин Моргано. Наистина Има различни форми на разпространение. Въпросът с авторското право не е все още решен за потребителите. И за да се даде тласък на творческата индустрия, трябва да развием е, творческото, културното образование на, на едно много високо равнище и е, при много добро качество. Този е, сектор трябва да бъде защитен от е, е, крупните многонационални компании, които продават културата на нищожни цени трябва да, да погледнем в лицето тези, всички тези проблеми и предизвикателства, но заедно с държавите членки. Благодаря, председателката. Благодаря, Богнан. Сега госпожа Хайди Порга, която е член на е, Комисията за е, култура и образование в Естонския парламент. Имате думата. Добър ден, Хейди Бурга е, се казвам и представлявам Комисията за култура и образование в Естония, член на Реформаторската партия съм. Как стоят нещата с творческата индустрия в Естония? Ние съвсем съзнателно развиваме творческата си индустрия от 2004 година. И е, това доведе до е, увеличаване на значенията в тази конкретна област в годините. Същевременно бизнеса, е, би, е, фирмите стават все по-малки. Е, е, все пак е, значението на творческата мисъл се демонстрира от е, стратегическото използване на дизайна в така начин традиционни индустрии, като например в дърво, механо, механотехниката. Днес продукти от добро качество, достъпна инфраструктура, това са е, нормата. Поне в Европа хората избират някои продукти, доставчици на услуги, област, е, е, място, където да живеят или среда от по абстрактни емоционални причини. Сегашният клиент е по-интелигентен, по, с по-сложна психика и с повече, по-високи изисквания. Как успява Естония да държи е, така о, да, да, да обръща достатъчно внимание на е, творческата индустрия. Е, това почива на три стълба. Е, да се подпомагат начинаещи фирми, инкубационен период, е, да се помага износа на малките и средни предприятия. Ние Ние, е, нашия подход е предприемачески в случая. Е, въздействието на творческата индустрия върху други економически сектори е от основно е, решаващо значение, тъй като тя покачва конкретно способността на цялата страна това е бизнес, който е свързан с а, бизнеса като съдържание, е свързано с а, а, интелектуалната собственост. Например, Organic Естония е, е пример на една малко, една малка естонска фирма, която обединява а, наука, култура, селско стопанство, продуктов дизайн. А, също се а, е, насърчава, за да се а, е, постига добавена стойност за експортната продукция. Освен това, а, е, тази сфера е от полза за цялата страна, конкретни райони особено. Не можем да е, е, подценяваме значението на местната култура и нейното значение наистина интересните региони привличат туристи. Туристическия сектор може да използва този потенциал на културното наследство. международно известните талински културни нощи е, са наистина едно от е, най-хубавите е, интересни е, събития, културни събития в е, Естония и успехът им се дължи на възможността да се адаптираме и да се следят отблизо развитието в тези отрасли тези мероприятия оформят цялата политика в известен смисъл аудиовизуална. Какви са проблемите и предизвикателствата пред Естония? компания. Например, е, сектора технологии генерира е, успех за Естония, но това не е достатъчно създаването, е, насърчаване на е, творческо, творческото начало изисква дългосрочно, системно развитие и стабилни инвестиции, за да се е, стимулира таланта на низово равнище, така че да можем на по-късен етап всички да се възползваме, да поженем плодовете. Тази индустрия се починя на две правила в Естония, именно да се стигне до положение, когато творческите бизнеси в Естония ще могат да постигнат постигнат економически успех в пазарни условия. Това предполага е, изпълнение на инструментите за е, творческите индустрии. И второ, да се увеличи дела на творческата мисъл в продуктите и услугите, които естонските компании продават, т.е. и да се увеличава добавената стойност за е, служителите там, работещите там. Е, важно е образованието в е, този случай и основното и общото. Е, те са чудесна възможност да се насърчава отношение към културата, както и готовност у деца и юноши разбиране е, е, за необходимостта да си взаимодействат различните сектори, здравеопазване, инженерство и така нататък. В заключение, тази творческа индустрия е един многопластов, много, много е, странен сектор. Забелязваме, че хората вече не търсят определен продукт, а, а име, бранд, бренд, който е, е свързан с някаква история, с някакъв емоционален фактор. И сега а, продуктите не са а, необходими за удовлетворение на нашите основни нужди, а те а, задоволяват някаква наша културна потребност. И а, стабилната подкрепа от публичния сектор всъщност смекчава негативното въздействие на економическата криза в Естония. Но смятам, че много а, има какво да се прави още а, по отношение на сътрудничество между частния сектор и е, публичния, спонсорства, е, всичко това е, са един елемент от е, много други, които ще ни помогнат в това отношение. Благодаря. Сега Румъния, господин Флорин Александър Алекси. Doamnă președinte, stimați colegi din Parlamentul European și Parlamentele Госпожо председател, скъпи колеги на Европейския парламент е, и скъпи колеги от националните парламенти. Благодаря ви за днешната покана, благодаря ви за възможността да говоря за междуинституционалния консенсус по отношение на фестивала Джорджио Енеско. Той е учил, той е роден в Румъния, е учил в Австрия, в Германия, бил е композитор и е свирал на виолончело и на пияно. Неговият ученик казваше, че той е скалата, по която е оценявал всички останали артисти. В негова чест Румъния организира фестивал, която носи неговото име от 1958 година. Първоначално фестивала се провеждаше всяка година, след което започна да се провежда на всеки две години. През 2015 година той продължи 22 дни, в рамките на които имаше 58 концерта. Над 50 000 билета бяха продадени за този фестивал. Паралелно с него се организираше и друг фестивал на име Creative Bucharest, творчески Букурещ. Много а, известни композитори, артисти бяха поканени. Оркестърът на Амстердам, Берлинската филхармония, оркестърът на Израел и на Сан Франциско също взеха участие. Разбира се, подобно мероприятие не може да стане реалност без финансова подкрепа. През 2002 година бе гласуван закон, който урежда финансирането на този фестивал. Той се провежда под патронажа на президента, но основното финансиране идва от Министерството на културата. няколко ведомства участват в организирането на въпросния фестивал. Този фестивал обаче се разрасна през последните години и за това Националната телевизия, Националното радио, както и Културния институт в Румъния се включиха в организацията. Артексим и Аркюб също се включиха в организацията на фестивала. Кметството в Букурещ също се присъедини. И наистина това е най-добрата формула за успеха, защото а, всеки прави това, а, от което разбира най-добре. Ар-Кюб намира участниците, Артесин урежда договорите, и така нататък. Фестивалът е изключително важен за Букурещ и за репутацията на Румъния като цяло. Репутацията на Букурещ много нарасна след организирането на този фестивал. Много музикални и артистични прояви се организират паралелно с фестивала Джорджио Енеско. Този фестивал може да служи за пример – той може да привлече и други подобни проекти. Уверявам ви, резултатът наистина е впечатляващ. Е, Хелин Гунделах. Е, благодаря ви. Сега госпожа Хелин Гунделах, съместник председател на Комисията по културата и медии на Бундестага. Пет минути. Скъпи колеги, аз също благодаря за тази възможност на обмен, за обмен на, на мнения културно-творческата индустрия е от централно значение в Германия за е, растеж и е, работни места. Е, сега с развитието на цифровата е, технология е, всичко това се отразява и на е, културната и творческа индустрия. Това изисква и промяни в правната уредба на сцената излизат носи актьори и а, е, все повече малки а, е, предприятия се явяват на сцената, а, е, големи а, губят а, почва под краката. В, в, започнахме 2011 година една културна инициатива, с цел създаване на положителни перспективи за бъдеще, Сдаден бе един е, център за компетент за е, компетенции в тази сфера, културата и творческата, е, като се работи и за връзката на тази и други економики. Правят се и опити за създаване на мрежи. Привличат се съответните актьори и фактори. Е, диалога включва и темата борба с пиратството. В това отношение е, чухме и наистина отлични идеи. От 1 януари е, имаме нов институт, който е център на тези компетенции и от в началото на 2016 година в Берлин започна подобен работа, подобен център. Те дават тласък на, на а, културната и творческа индустрия по, и отговарят за обмен на мнения и а, комуникации. А, занимават се и с въпроси като интернационализация, експорт, също така управление на общностно равнище, е, издирване на таланти, мултипликаторни и така нататък. Е, провеждат се и е, осъществяват се и пилотни проекти. Провинциите играят много голяма роля, разбира се, в развитие на културната економика чрез различни стипендии, финансиране на, на проекти и други. Междувременно вече имаме собствена, е, в от някои провинции са изработили е, собствени инфраструктури за насърчаване на тези индустрии. И е, успеха се демонстрира от общия оборот в това отношение, който расте. В 2010 година творческото дружество в Хамбург бе създадено и то предостави услуги, и информация за всички заинтересовани. Създава, създаде база данни, консултации относно възможности за финансиране, за развитие на профили, маркетинг, е, е, правни е, услуги и консултации, както и различни оферти за, и възможности за студи, студенти и абсолвенти тези е, оферти се поемат с е, голяма радост от е, бенефициентите. наистина сега ролята на, този, е, на това дружество в Хамбург, мандата бе удължен безсрочно и неговия принос към културната економика наистина е значителен. Е, в този географската разпределение, необходимостта от е, капитали е, в тази економика са е, също въпроси, които ни занимават. Банките обаче нямат необходимото ноу-хау, за да финансират такива творчески дейности. И това осложнява усложнява до голяма степен тяхното функциониране. Но в е, конкретни, е, конкретни сектори се ползват е, от различни експортни програми. Целта е наистина да се насърчават дребни културни целиви бизнеси и независими творци и артисти. Председателката, много благодаря. Благодаря за много интересното изказване и много интересния ком... коментар, който направихте във връзка с финансиране на творческите предприятия. И така, е, изслушахме тези два панела. Сега ще се обърна към председателството и Генерална дирекция култура. Дали биха желали да отговарят на някои от направените бележки? Благодаря. Пани председничка, е, Ялен кратучко за Благодаря, е, госпожо председател. Съвсем накратко ще е, реагирам на казаното във връзка с това дали някои държави членки, които тук са представени сега, са използвали структурни средства, за да подкрепят творчески сектор. Словакия е една от тези държави. Ние сега започваме подкрепа именно с помощта на програмата регионално развитие и подхождаме към централизирано финансиране. Искаме да създадем големи инфраструктурни проекти в тази област и творческия сектор. След това децентрализирано финансиране бихме искали да използваме за по-малки проекти, микробизнес тип. Да, действително опитваме се да използваме тези средства за подобно финансиране. Друг въпрос, който бе зададен при изискването защита интелектуална собственост, авторско право. Това трябва да бъде гръбнака, за да може да се използва потенциала на творческите индустрии. Трябва да имаме предвид факта, че рамката се задава от конвенцията от Берн, ние разполагаме с конвенция, която урежда защитата на интелектуалните права също така в областта сега на новата ера, в цифровата ера, трябва да имаме предвид някои особености във връзка с авторското право. И това действително е едно предизвикателство, което води до бреме, не само до полза за авторите. И бремето не е само економическо. Проекта, който получихме от комисията на този акт е добра основа за разискване. Имаме още много какво да направим по въпроса, за да стигнем до положение, при което авторското право наистина и уредбата в тази област ще може да защити интересите на авторите и техните права. Благодаря. Председателката, благодаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи относно тези индустрии в сектора сектор творчество и култура. Засегнати бяха много интересни въпроси. Благодаря за всички ваши изказвания. Е, е, като че ли винаги е лесно, когато се говори за пари, ама надали е толкова лесна тази тема, ако трябва да говорите с е, финансовите министри. Трябва да видим какво ще правим от тук нататък, имайки предвид рамката за 2020. Сега, когато днес говорихме по важните теми, стигаме до ползата от парите, от финансирането каква е добавената полза. Ние използваме всички аспекти за анализ, стъпили върху доказателства. Евроста ще ни предостави статистика относно творческите и а, е, креативните сектори. До сега те не бяха обхванати в този смисъл, така че ще може наистина да се стигне до по-голямо финансиране, но това няма да е днес, може би утре. Що се отнася до а, е, творческите вериги? и проучването в тази насока. Много е важно да има връзката между културата и новаторството. Какво е културата, какво е новаторството? Връзката не винаги е лесно да се уреди. И тук, когато говоря с Криста Нелън, винаги говорим за модата. Това е един от водещите сектори в Европа. Да, след като френския колега изслушахме неговото изказване днес, наистина това е част от дефиницията на културата. Тук наистина има преплитане на различните въпроси. Но той говори само за големите. Аз няма да кажа имена. Някои от тях са френски, разбира се. Знаете какво имам предвид. И действително, когато а, анализираме, трябва да погледнем и през друга призма, по-хоризонтално. После, цифровата промяна, трябва да проверим какво правим и до януари ще имаме по-ясна картина. По друго нещо, по което е, работим. Е, творческите центрове, хъбове, инкубатори, екосистеми, всички тези думи, които в момента са много актуални, използваме, в тази а, дискусия. Много инициативи се появяват навсякъде по света, някои финансирани от Творческа Европа, други не, но в крайна сметка става въпрос за това как, кое работи, кое не работи. И това не е само за творческите хъбове. Някои говорят за творчество в различни измерения. Как да се научим на творчество? Ето това е една основна тема. Аз, е, когато правя този анализ, например, лявата страна на е, мозъка, дясната функционират по различен начин, но не до това се свежда е, отговора на този въпрос. Трябва да погледнем и образователната система, защото много често гледаме само на нещата от към творческата страна, творец ли си или не. Сега обаче за мен е важно да знаем как в образователния свят можем да научим нашите деца деца да бъдат по-творчески настроени. Моето поколение не бе обучавано да бъде творческо. Това беше добре в крайна сметка, но сега, след като нямате подобна, подобен предмет в програмата, как учителя как да подходи, може би нещо може да промени. Но пък и ние можем да намерим нови посоки, за да могат младите хора, децата да станат творци. И това от гледна точка на образованието. Нужно е да има образование, култура, новаторство, всичките тези теми да се обединят и е важно да ги анализираме заедно. Без споменато финансиране от различни източници. Как точно да се финансира културата, новаторството по различен начин? Когато водим подобна дискусия културния форум, например, се разглеждат подобни аспекти. Но тук не искаме все повече и повече и повече пари. Не можем да подходим по този начин. В един момент парите са ограничени. И молбата ми е как да използваме парите си по различен начин. Да помислим по този въпрос. Днешния свят, младите хора имат култура на обмен, на споделяне и а, в света на собствеността, такъв какъвто беше когато аз бях на 20 години, беше съвсем различен. Сега нещата са други. Много по-творчески. Ние трябва да мислим относно това, от какво имат нужда младите хора, какво желаят когато ги гледам, как гледат различни предавания в YouTube, те са различни от това, което ние гледаме. И техният начин, по който учат за културата, е съвсем различен от нашия подход. Така че е много важно младите хора да бъдат въвлечени повече в целия този процес. И, госпожо председател, нещо ми липсва днес, след обяд, позволете да го кажа мисля си, че в крайна сметка това е много важен въпрос. Един от проблемите пред Европа е, че младите хора не са сред нас, с нас. Те са някъде другаде. А трябва те е, да бъдат с нас, трябва да ги въвлечем. Затова работим толкова и по мрежата за млади творци и тяхната мрежа. Предприемачеството е много е, модерна дума. Искаме ние да направим връзката между предприемачеството и творчеството и това ще бъде много важно. И още нещо, една молба. Започнахме да работим по европейското наследство и годината 2018 година посветена на тази тема. И госпожа Косте, председателката, всички е, разсъждават по всичко това. Всички ние сме участници в процеса. Тази година трябва да превърнем в успех съвместно. Тук не става въпрос непременно за пари. Е, ще ни трябват средства, разбира се, но важно е да бъдем творци, новатори, за да можем заедно да излезем и да обясним културата на Европа пред нашите граждани по най-добър начин. Тога, това означава, че трябва да общуваме по различен начин, да комуникираме идеите си, да въвлечем младите хора. Преди 5000 скаути го водих преди няколко дни. Как тези млади хора можем да въвлечем? Е, как а, е, можем да анализираме въпроса. Те обаче имат различен подход към културата. Тяхната култура не е седяща. Трябва да се обърнем и към техния свят. И това е една голяма въпросителна за мен. Така че много ви моля, очакваме и нови 2018 година имат време до нея, но ние започваме вече да работим по този въпрос. Европейската култура е уникална. Как да я направим по-видима пред света? Благодаря председателката. С е, това едно малко искане от ваша страна, нека да продължим нататък. Piccolo, Оджи Oggi noi abbiamo три преми, а три tre ки ано hanno преми. На всички. Вчера дадохме награди на трима младежи в рамките на а, наградата Карл Велики. Един от тези млади хора беше разработил игра на тема Карл Велики. Бихме могли да помислим, не можем ли да организираме подобен конкурс за а, творците, творците, които творят на тема Европа. Би било интересно, да, бихме могли да помислим. Много интересна е тази идея за младите хора, така че това беше само едно нещо, което исках да споделя с вас по темата. Споделям напълно проблема за това как ще намерим конкретния изказ по темата. Имаме доклад от колегата Драги от Нова Европа, школа. И с голям интерес ще изслушам от колегата Драган какво мисли по този въпрос, какъв е неговия опит в тази област много конкретна визуална перспектива ще чуем от него. И така да минем сега към втория панел относно насърчаване на ангажимента и участието на гражданите в културата. Как да ги а, включим, как да ги въвлечем? Това е много важно през призмата на културата да разгледаме. Кристина Демиладо от Европейския център за културна организация и управление ЕЕКОМ ще а, бъде първата ораторка. Моля колегите Дяконо, колега от Европейския парламент, който е докладчик в тази област, той заяви, че иска да а, говори малко по-рано, сега преди експертите или по-късно. Кога желаете думата? А да дам думите първо на експертите и после на вас. Добре, чудесно. Заповядайте, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Много ви благодаря за поканата. Ще говоря на италиански език защото така по-добре бих могла да се изразя на родния си език и да се придържам към графика, който ми е отреден. Аз съм приготвила малко визуален материал на английски язик. На екраните ще го видите. Е, въвличане на зрителите, на публиката. Това са е, фрази, които използвам и народния си език. Сега, какво имам предвид? Това е въвличането на гражданите в областта на културата. Много важен въпрос искам да задам. Защо правим всичко това? И това е въпросът, който а, е, си задавам и аз, защо да говорим за въвличане на а, е, гражданите. Защото данните ни сочат, че на практика много малко са европейските граждани, които участват в културни събития. Значи, може би трябва да започнем с допускането, че през последните 50 години моделът на културна демократизация не се не е постигнал достъпа, участието в културата са много важни цели в европейската културна политика. Развитието на публиката, на зрителската публика, на въвличането на зрителите и участниците в културата е нещо много важно. Какво разбираме именно по въвличане на публиката? Този израз се използва, за да очертае измерението на ангажираност Различни поведенчески модели можем да посочим тук и различни процеси, които са важни в процеса на развитието на това въвличане. Защо искам да започна да говоря по тази тема. Защото това е част и от творческа Европа. Това е стратегически, динамичен, творчески процес, който прави културата достъпна за хората. По този начин се лансира участието, въвличането на гражданите на общността в културата. Как може всичко това да се преживее? те могат да участват в процеса на рекламата, на общуването. Например, биха могли да се изградат сериозни взаимоотношения между творците и зрителите. И след това, разбира се, е много важно зрителската публика да бъде а, многообразна проучването. Аз съм част от една работна група, която извършва проучване, което ни е поръчено от Генерална дирекция култура и образование. Нарича се проучване на развитието на публиката, на зрителите, как те да бъдат в центъра на културните организации. С други думи, как е, центърът да бъде културата, но обществеността активно да участва в този процес? Ние работим а, е, в този а, е, насока, като подбираме отделни казуси а, е, и а, раз, а, правим анализ на участниците. 30 а, са казусите, които проучваме от 80-те, които получихме от 17 държави. Този процес ще продължи до края на календарната година и ние вече идентифицирахме конкретни тенденции в хода на нашия анализ. Забелязахме, че има една промяна в терминологията, която се използва. Вие променяме е, към е, една фраза развитие на зрителска публика. Тоест, има елемента на намерение в тази това създаване на е, тази зрителска публика. И по този начин се надяваме, че ще можем наистина истински да въвлечем е, хората в е, културни събития. Тоест, те участват и в самата организация, а проявяват и лидерство. А, що се отнася до активното участие, ангажимента, много примери могат да се дадат относно тази промяна в нагласите, които, на която искаме да станем свидетели. Някои констатации. На първо място, културните институции не могат сами да работят, за да постигнат подобна цел. Може да се използва, разбира се, училището, образователна дейност – бих искала да говори и да тази тема по-подробно, но много е интересно какво може да се направи и в извън училищен план. Установяваме, че доста неща липсват в училищната програма в тази област. Много хора, за съжаление, губят познанията си за културните особености след юношеска възраст. Това е също важен въпрос, на който трябва да се обърне внимание. Освен това, ние разглеждаме културата като четвърти стълб на устойчивостта на обществото. Това е не само економическа, е, социална, екологична устойчивост, но трябва да има и културна устойчивост. Изключително интересно е, е да се анализира този въпрос. Благодаря ви, председателката. Много интересно ще бъде да се запознаем с вашето проучване по-подробно. Действително, ангажимента, въвличането, развитието е нещо много важно, на което трябва да обърнем внимание и трябва да следим тези процеси. След това позволете да дам думата на господин Матич който ще разгледа въпроса, свързан с културната интеграция в Европа, гледайки посока 2018 година. Аз, но, но преди това ще дадем думата на господин Мичея Диакону, който е докладчик по темата. Е, есенциал. Ce Бих искал да каже нещо във връзка с експозето, което чухме току-що. Разликата между робота и човешкото същество е именно в върховенството на човешкото същество, културата. Ето защо не можем да бъдем економически ефективни, ако не използваме и културното наследство. Всички ние имаме своята история, своите културни ценности. И именно те характеризират върховенството на човешкото същество. Сега нека да преминем към доклада на Комисията по култура, с който се занимаваме е, през последните дни. Впрочем, съвсем скоро, до 2-3 седмици, докладът ще бъде готов прилагаме спешната процедура, защото това е законодателен доклад. И бих искал да ви обърна внимание на това, че това е тема, която засяга всички ни. Имаме златен шанс, защото днешните ни гости са точните хора, които ще ни позволят да прокараме за в бъдеще този доклад – да го транспонираме в реалността. Имам предвид доклада за Европейската година на културното наследство. Наистина може да направите така, че този доклад наистина да има смисъл. До тук ние се базирахме единствено на приноса на държавите членки, разбира се, на националните парламенти. С този доклад ние се опитваме да покажем, че нашата култура, нашата история може да прескочи нашите граници. Ние имаме единна, обща история. И наистина се надяваме това да стане ясно по време на Европейската година на културното наследство. Нека да стане ясно, че всички ние имаме единна история – да покажем, че културното наследство е наше общо притежание. Така гледам аз на този проблем, който присъства в много държави. Надига се национализма, не от него имаме нужда сега. Трябва да помогнем на държавите членки. 2017 година ще бъде подготвителна за 2018, включително и по отношение на финансирането. Ето защо връзката с националните парламенти е от изключително важно значение. Ние имаме нужда от вашата подкрепа. От всички вас. 2018 година ще се превърне в успешна такава, ако всички НПО, ако гражданското общество, ако националните парламенти, ако всички държави се опитат да поставят акцента върху това, което ни обединява в културното ни наследство. Най-вероятно ще гласуваме по доклада през декември. Ще продължим поддържаме връзка с националните парламенти, така или иначе в това отношение. Бих искал да приветствам с добре дошли двамата председатели на Комисията по култура от Румънския парламент. Радвам се да ви видя тук, въпреки че аз разбира се се радвам да видя всички останали колеги. В крайна сметка всички ние преследваме една и съща цел и наистина се надявам, че ще постигнем успех. Държах да взема думата сега, защото ми се искаше да знаете, че 2018 година ще бъде Европейската година на културното наследство. Всяка държава членка може да покаже най-доброто от себе си. Аз наричам това демократизация на културата, защото не може да се твърди, че една или друга култура е по-велика от останалите. Европа е пространство, в което всички трябва да си сътрудничим. Наистина се надявам, че това ще се превърне в наш общ успех. Благодаря. Благодаря. Днес преди обяд имахме дискусия относно програмата на комисията, предложението за комисията за годината на култура наследство. следство. И ние казахме, че 2017 година трябва да е подготвителната година, която държавите членки да участват е, много активно. И ние като Европейски парламент също ще участваме, но мисля, че и националните парламенти би трябвало да участват. Ще разгледаме различни нива на ангажимент. И аз ви призовавам а, да поступим по този начин. Много важна е тази тема. Значимото е а, е, да имаме европейско определение на европейско наследство. Не само действия индивидуални, които се извършват от държавите членки, но един по-общ европейски подход да въведем въведем. В някои случаи ние в комисията изискваме специално предвидено финансиране за е, годините 2017-2018 година. Не бихме искали да взимаме средства от други програми, например Творческа Европа за тази цел. Мисля, че ние общо заето имаме съгласие по този въпрос между комисията и Европейската комисия. И естествено ще направим всичко по силите си, за да изиграем всички ние ролята си. И сега, господин Драган Матич, той е председател на културната комисия от Словения. Spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Slovenci že zgodovin, so že zgodovinsko. Уважаеми колеги, ние в Словения традиционно а, сме ориентирани към културата. Виждате на картата, че ние сме живели в конкретни а, а, звена, общности и а, Хората са били а, обединени от общ език, национална идентичност, културни ценности. И по този начин те дори изместват култу, а, из, а, националната държава. Всичко това е, се отразява и в предишната ни валута. 8 са банкнотите е, това са поети, е, художници, писатели, скулптори. Няма генерали, няма политици. Няма световни герои. Словения в това отношение е, е изключение. Имаме и празник, денят, националния ден на културата и всеки един словенец би трябвало да вземе участие в някакво културно събитие. 8 февруари е датата. Входът е свободен. И 3 декември по същия начин а, има а, безплатен вход а, в културните институти. А, в Словения имаме повече от 4900 аматьорски творчески организации, и 3,5 от заетите лица са в културния сектор и имаме изключителен голям обем литература, книги литературни, които се публикуват ежегодно. 20 пъти в годината гражданите ходят в читални библиотеките, наймат поне 12 книги на годината и прочее. Как да се увеличи културното участие на хората в Словения? Отговорът на този въпрос не е лесен. Първо трябва да разширим понятието култура нови области, например е, социалната област, околната среда – мога да цитирам. Трябва също така да обновим и нашите културно-политически системи, които недостатъчно откликват на новите предизвикателства и възможности. Тук трябва да имаме предвид е, и творците, и зрителите. А, отбелязахме и конкретната роля на НПО-тата в тази област. Изключително важен фактор в а, е, този сектор – те е, много повече откликват на микрониво, те са много по-демократични в своя характер и установяват контакт с различни представители на населението много по-лесно, отколкото други участници в обществения живот. Така че директно е участието на хората в културните прояви е, би трябвало да се е, координират действията в тази насока. В Словения направи едно предложение в този смисъл, обхващащо две скорошни инициативи, е, а именно Обединението на културата и младежката мобилност. Искам да спомена и една италианска инициатива. 18 годишните могат безплатно да отидат да посетят културен институт. Има и друга инициатива всеки 18 годишен младеж получава безплатна карта за пътуване по ЖП транспорт в различна европейска страна. А, сега а, има и нещо ново. Всеки, който пътува и е навърши 18 години, а, пътува в Европа, би трябвало да им предоставим и още една възможност да посетят безплатно културен институт, изложба или паметник. Това ще бъде много важен аспект от нашата програма, за да може да се повиши информираността относно културното развитие в нашия континент. По-лесно ще постигнем целите си. Младите хора се научават да обичат културата, когато са млади. И ако това стане, тогава те ще продължат да обичат и търсят културата и незряла възраст. Благодаря. Grazie. E, a questo punto do la parola. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Флавия Пиколи Нардели, председател на Комисията по култура в Камерата на депутатите на Италия. Заповядайте. Благодаря ви. Добър вечер на всички колеги от националните парламенти. Тук сме за да направим обмен на мнение в връзка с творчеството и във връзка с културната сфера. И слушахме внимателно колегите и останахме с впечатлението, че културната сфера има положителен отзвук и в останалите сектори. и за в бъдеще ще е невъзможно да се отделят културата и економиката. Благодаря на Европейския парламент и на председателката Коста, които правят така, че културното наследство да бъде включено в Европа 2020. Ако не се лъж... Мисля, че ам, успехът е на лице. Чудесна инициативата 2018 година да е Европейска година на културното наследство. Смятам, че е важно всеки да даде своя принос. През последните години в Италия имаше различни важни инициативи за насърчаване на културата. Това се дължеше на огромното културно наследство, което имаме в Италия. Министерството на културата през последните години регистрирал 37% увеличение на постъпленията от културния сектор. Увеличават се посещенията най-вече на италианските музеи. Междувременно Министерството на образованието и на научната и развойна дейност също инвестира много ресурси в училищата. Бяха създадени проекти за а, съчетаване на обучението с а, работата. През 2016 година също имаше много инициативи, сред които трябва да цитирам културната карта за младите, които навършват 18 години. Имаме и един тригодишен план, който е на стойност 400 милиона евро и има за цел да се бори с културната бедност. Целта е да се инвестира в културната сфера, за да може всички да имат достъп до нея. Говорим за културата в общ смисъл. Имаме проекто закон за насърчаване на културната сфера, в който се предвижда ограмотяването и увеличаване на избора в библиотеките. От 2014 година насам се въведе така наречения арт бонус. Това е проект за данъчно облегчаване на всяко дарение за културната сфера. Резултатът наистина е впечатляващ. Творческата индустрия. Обедена съм, че можем да достигнем до всяка публика. Благодарение на Творческа Европа ще ще получим важни ресурси, които да инвестираме в аудиовизуалния сектор и в сектора на културата. Ето защо бихме искали да помолим Европейската комисия да подкрепи нашата заявка за рефинансиране, която вече беше внесена. Специално внимание трябва да се отдели на културата в следващия програмен период 2018-2020 година. Тази седмица в Италия в парламента обсъждаме проект за подкрепа на творческите предприятия и за улесняване на достъп им до финансиране. Новосъздадените предприятия могат да се ползват от специални мерки – Много искания имаше в този смисъл. Съгласно последните проучвания, Триста процента се увеличила доходността от този сектор. Познанието трябва да стои в основата на глобалната економика. Поставяме акцента върху цифровизацията на културното наследство. Ние желаем да имаме единен цифров пазар в Европа. Сената разгледа предложението за директива на Европейския на съвета и на парламента за аудиовизуалния сектор – там се предвижда създаването на онлайн платформи за споделяне на видеосъдържание. И на последно място, Камерата на депутатите разглежда директивата за аудиовизуалния сектор, както вече казах. За нас този сектор е изключително важен за културната сфера. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Изключително интересна инициатива. Сега да чуем господин Джорджика Северин, председател на Комисията по култура на Румънския сенат. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги, уважаеми организатори на днешната среща. За мен е голямо удоволствие да ви благодаря от името на Румънския сенат. Благодаря ви за тази инициатива и за това, че ни дадохте възможност да се срещнем и да обсъдим темата с нашите колеги от другите национални парламенти. Творчески и културните сектори могат да играят важна роля за приобщаващата економика на Румъния. Стимулирането на тези сектори може да доведе до редица предимства, сред които нови работни места, привличане на инвестиции. Това става чрез стимулиране на културната сфера на местно и регионално равнище. Има много структурни проблеми в тази сфера, обаче инфраструктурата е недостатъчна или е устаряла. Липсата на професионално обучение, на образование на участниците в културната сфера също са проблем. Несигурността на всички, които са заети в културната сфера, също е ни притесняват. Липсва и адекватно възнаграждение. Проблемът на културния и творческия сектор се разглежда в много проучвания, оперативни програми и стратегии, както на национално, така и на европейско равнище. В Румъния имаме специална стратегия за периода 2016-2020 година. Смятаме, че за да се приобщят гражданите в културния живот е необходимо да се увеличи достъпа до културната инфраструктура. Производството и потреблението на култура от страна на гражданите, най-вече на младите хора, е изключително важно. Образованието и цифровизацията имат огромен потенциал за растеж. Създаването на онлайн платформи, на мрежи са изключително важни в този контекст. Госпожо председател, няма да ви изчитам а, материала, който бях подготвил всъщност. Бих искал да благодаря на всички, които изготвиха това мое изказване, но бих искал по-скоро да се спра на това, което чух от колегите. Много често обсъждаме културния сектор – и творческия такъв. Казваме, че е важно Европейската комисия, държавите членки също да бъдат включени при разпространяването на културното съдържание. Ако помислим за това какво е творчество, трябва да признаем, че това е доста субективно понятие – тук се вижда вдъхновението, интуицията на Твореца, дори неговия гений, неговата гениалност. Не трябва да вървим към корпоративна култура, към индустриална култура, ако мога така да се изразя, защото в този случай може да пропуснем спецификата на творчеството – в историята на човечеството основните а, творби, които са получили общо признание, са тези на творците, които са успели да се наложат. Можем да говорим за културни средища. Да не забравяме Флоренция на Катерин Медичи. А, това е истинско културно средище, което е възникнало спонтанно културно средище, което не е било наложено от политиците. Преди да приключа, бих искал да добавя, че тук се опитваме да създаваме култура по примера на корпорациите. Ако продължим по този начин, ще създадем корпорация на културата, конгломерат на културата, което по-скоро ще навреди на самата култура, която така или иначе вече изпитва отрицателните последствия от развитието на цифровите технологии. И ще преминем към култура на посредствеността. Ролята ни на национални представители е да улесним достъпа на хората до култура от една страна, но и от друга страна да се уверим, че тези, които желаят да се изразяват и да творят, имат тази възможност. Тези, които желаят да проявят своята гениалност. Благодаря ви bellissime cose che ha detto, credo che sia Благодаря за тези хубави думи. Наистина това е едно голямо предизвикателство. Тук не говорим само за проблем с достъпа, но и проблема свързан с признаването на достоинството, на таланта на творците. С признаването на спецификата на творческата дейност. Това беше важно да се посочи. Да, действително. Културата може да процъфтява само когато не е- това не се прави по поръчка. Сега да чуем господин Жири Шестък от Чешкия Сенат, заместник-председател на Комисията по образование, наука и култура. и a důležitosti aktivního vytváření културния, и креативния prostředí. Благодаря, госпожо председател. Творческата индустрия жизнено важно се нуждае от подкрепа. Аз идвам от бивша комунистическа държава. И от опит знам, че връзката между културата и свободата е изключително силна. Ако се сложи край на продължителното обучение, се стига до редица проблеми. И тези проблеми идват много дълги години след падането на Берлинската стена. Много от а, институциите, които работеха в сферата на културата, бяха разрушени от комунистическия режим. Възрастните хора, които помнеха тези времена, вече си отидоха. Популистската култура стана част от културния микс. Младите хора се преместиха в големите градове, където имат повече възможности да изразяват творческите си способности. Като че ли изгубихме културните си корени. Държавата беше опустошавана от комунистическия режим в продължение на десетилетия – Една от спецификите, които не трябва да забравяме, когато обсъждаме тази тема, е, че има региони, и то не малки такива, откъдето местното население беше прокудено. Местно население, което развиваше местна култура от векове. Тези хора са неизменна част от културата на всяка една държава. Три и половина чехословашки германци се намират в това положение. Същото се отнася и до а, младсинства в Полша. След Втората световна война еврейското младсинство престана да съществува в много държави – Цели градове бяха обезлюдени и дори престанаха да съществуват. Тези белези продължават да се усещат и до днес. Тези места бяха заселени с нови хора, с различни традиции – и те нямат връзка с мястото, което населяват. Тези белези се усещат навсякъде, включително и в културната сфера. Младите хора не проявяват интерес. Те се местят в големите градове. Трябва да се справим с това културно наследство. Все още има живи свидетели. Не трябва да забравяме тези белези, които продължават да съществуват, които изкорениха културно богати региони, региони, които бяха обезлюдени. Може би държавите, които не са преминали през всичко това, трудно ще разберат какво искам да кажа. Сега обсъждаме стимулите, мерките, решенията. за творческия сектор. Струваше ми се обаче в този контекст да спомена това, което ви казах, защото то също е неизменна част от европейското културно пространство. Благодаря. Председателката. Прав сте. Това е европейско явление, което също трябва да бъде подложено на дискусия. Местният аспект също е изключително важен – И това е важно в контекста на Европейската година на културното наследство. Това е един специфичен проблем и голямо предизвикателство. Мисля, че това ни води до края на списъка с ораторите в рамките на този панел. Двама колеги поискаха думата. Моля, ако някой друг желая да се включи, да се обозначи. Давам ви по няколко минути. Ана Вилстром е първа. От шведския парламент, социалистите и демократите, заповядайте. Eh, благодаря. Бих искала да благодаря на всички говорили до сега. Наистина, е, това е един специфичен въпрос, тясно свързан с цифровизацията на културното наследство. Въпросът ми е дали има предложение на европейско равнище за така наречената цифрова рамка, стандарти и структури за цифровизацията на културното наследство. Имам предвид рамка за цифровизацията, която да даде достъпност на културното наследство и използването му и за научни изследвания и най-общо. Защото ако, има, ако няма такива рамки, ако няма такава рамка, може да се стигне до положение, когато различни произведения се цифровизират и тези данни е, ще бъдат заключени някъде, вместо да бъдат е, достъпни така че е, трябва да потърсим е, оперативна съвместимост между отделните области в това отношение. Е, има ли, прави ли се нещо е, в комисията? Благодаря, председателката. Сега правим списък на е, желащите да изкажат. Сузана Бандизова от Чешката република, от групата на АЛДА иска думата. Добър вечер, е, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви, госпожо председател, за поканата да участваме в е, това е, заседание. Също времено благодаря и представителя на службата от Чешкия сенат за това, че ни придружи и ни даде възможност да присъстваме тук. Искам да споделя с вас две идеи, които според мен са важни. Първата е малко по тема, която е, е настрани от нашата, но заслужава внимание. Това е положението с непридружените непълнолетни. 78 деца в беженски лагер, един беженски лагер са, например, непридружени иска ми се да помогнем на тези деца да бъдат регистрирани, да не се, да не се изгубят, да не се е, отделени от родителите, защото това е сериозен проблем. Има опасност тези деца, с тези деца да се злоупотреби по някакъв начин. Е, е, извинявам се, че отклонявам темата, но ви отклонявам от темата, но просто използвам форума, за да, призува, да привлека вниманието ви към този проблем. Второто, което искам да кажа, е свързано с нещо, което госпожа Костас каза. Трябва да строим мостове, а не стени. Всички е, знаем, че културата обединява е, страните, музиката разбива преградите, Чешката република предлага, е, е, може много да предложи. Има отлични композитори, като е, Дворжак Сметана. Е, сигурно съм, че и други европейски начини, начини имат какво да се похвалят. Като дете гледах е, Евровизия, концертите, които се предаваха по е, телевизията. Най-доброто от всички европейски култури бе представено там. Споделяхме ни положителни общи ценности и мисля, че един хубав концерт прокарва най-успешно идеята за един на Европа. Ние всички се нуждаем от обич, от е, приятелство е, и културата е средство да е, градим такива мостове. Международните концерти наистина биха били една чудесен, чудесен принос към годината на културата и вдъхновение за всички да не говорим за чисто естетическото удоволствие от тях. Благодаря за внимание. Желая ви успех! Благодаря. Наистина, много е, хубаво го казахте и много хубаво послание отправихте. Сега е, колегата ни е, от Словашката република, заместник председател на, на е, парламента на Словакия. Нищо случайно, няма нищо случайно това, че трима представители на Чешката република говориха един след друг. Аз се радвам да видя колегите си от Сената на Чешкия парламент. Наистина, култура, културата ни обединява всички. Нещо друго, което ни обединява е това, че във всяка страна и тук в Европейския парламент ние трябва да водим битка за финансиране тази комисия, ръководена от, госпожа председателя, е, винаги се борила за намирането на финансови ресурси, за подкрепа на културното наследство и нови проекти в това отношение. И радвам се, че сега наистина отбелязахме 10 годишни е от конкурса Лукс и наградата Лукс за европейски филм това е наистина чудесна идея. Чудесна идея е да се сътрудничи с националните парламенти за подпомагане на европейските филми. Европейската година на културното наследство е нещо, в което ще си взаимодействаме. Идеята за концерта, който, която вие подхвърлихте преди малко, е много интересна. Сега готвят се конкретни проекти. Възможно е да се е, изработи и предложи един международен проект в това отношение. Занимаваме и въпроса с е, цифровизацията на културната индустрия, нещо с което се занимаваме в Словашката република. Без е, цифровизацията е свързана и с е, опазване качеството на първоначалното произведение. Е, това, което споменахте за не, е, придружените непълнолетни, наистина вие сте срещали хора с... И ние с госпожа Коста сме членове на групата на Инте за която е, се интересува от е, съдбата на деца беженци. Ние помагаме на а, е, такива деца. Ние говорим за този проблем, за да се чува и да се знае. Благодаря ви за възможността и очаквам да си сътрудничим. Да, благодаря на словашката колега. Много е, важно е да, да не забравяме ангажимента, който сме поели всички по отношение на малолетни и непълнолетни. Да, вие хубаво споменахте, че аз е, самата съм лично е, така ангажирана с този проблем. Създадахме тази е, група за малолетните е, и непълнолетни тя е много интересна, работата е много интересна, тя обхваща е, широк диапазон от политически групи, мъже и жени. И това е, е се опитваме да го прокараме като така една червена през работата на всички други комисии. Благодаря, че ми давате думата. Не искам да се изказвам втори път, искам само... Бях провокиран от изказването на чешкия ни колега преди малко и е, връзката с представители на групата от Инте в е, е, Франция наистина се работи е, специално за, е, по, по проблема с тези самотни малолетни и непълнолетни като се търсят начини да се предостави социална помощ в детството, за да се подпомогнат такива, така, както ги наричаме ние, изолирани, самотни деца. И е, взех отношение, обаче, защото не разбрах е, само за да кажа, че Франция наистина работи конкретно по този въпрос с е, е, самотните непридружени е, непълнолетни. Да, проблема за непридружените непълнолетни е проблем, с който се сблъскаме в много страни. Той е, засяга е, много е, хиляди деца. Това е една много важна тема. Ние в Италия е, даваме убежище на 150 хиляди беженци и когато е, така е, се проявяваме като шовинисти, това ни пречи на, на европейската кауза. Разбира се, положението е доста трудно в Европа, в отделните страни, но не мисля, че е, това, което чухме тук, е, не беше обвинение срещу когато и да било, а признаване и отчитане на един е, проблем. Бих искала да реагирам. Аз не искам да обвиня Франция, че прави действа некоректно. коректно Напротив, ние бихме искали да ви помогнем трябва да ви помогнем да, да е, оказвате грижа на непридружените непълнолетни. Е, просто да ви помогнем да намерим начин как по-добре да се грижите за тях. Juste, c'est pas à vous que je répondais, madame. аз не на вас е, реагирах, е, госпожо, а на на депутата, който представи Чешката, е, Чешката република. На Чешката колега реагирах, не на вас, госпожо, уверявам ви в никакъв случай. Извинете, мисля, че това е нещо, което заслужава отделна дискусия. Сега да се върна на нещо, с което много се гордея в Европейския парламент. Инициатива на нашата комисия. Една важна резолюция, е свързана с е, непълнолетните е, беженци. Става дума за резолюция, като реакция на, на следния факт. Само 2% от, бежен, от е, фондовете за бежен, беженци отиват е, е, за достъп до образование за деца. Децата, някои от които се намират в ужасно положение и живеят в ужасни условия, други са е, прияти в страни, които са по-бедни от европейски страни, Ливан, Йордания и е, е, с тази цел ние прокарахме една важна резолюция заедно с комисията ДЕВЕ, и, е, в която искаме 50 милиона евро всъщност когато говорим за под 4%, може би това изглежда твърде малко и недостатъчно, но така или иначе то е, е показателно за нашия стремеж да увеличим, е, да завишим сумите, които се ползват предвид е, радикализацията и проблемите в конфликтните зони. Това е, е нещо, е, една резолюция, която Европейския парламент гласува и вече много държави действат активно в това отношение. Ние като национални депутати трябва да настояваме пред нашите правителства да не, така че да не изгубим това поколение, това е, да, да образоваме тези деца, да могат да е, да имат възможност да идат в университет, е, да направим така, че някои от тези млади беженци могат да следват в университети. Евромет, например, сега е домакин на някои от тези млади студенти, младежи, които в противен случай не биха могли въобще да се образоват проведахме заседание на ректорите на национално равнище, участваха и хуманитарни организации. В резултат на всичко това стана възможно е, този факт. Е, така че това е сигнал към новите поколения, е, че ние не седим с кръстени ръце а ще, и се опитваме да разбием тази погрешна представа за крепостта Европа. Разбира се, всичко това трябва да се направи в рамките на закона, но наистина се тревожим е, от това, че е, често е, не придружените непълнолетни често са решени от всякаква закрила. заповядай. преди да заключим. По темата на непредложените непълнолетни и е, проблема с Кале и Данкърк. Е, Три пъти съм била, посещавала е, тези места. Наистина културата е, е важна е, дори за хора, които са в по-тежко положение от нас, не са имали нашия късмет да живеят е, в е, удобства. Е, и аз наистина се гордея с работата, която вършим тук. Но като британски депутат аз не се гордея със страната си. Не съм горда от това, че моето правителство, нашето правителство не, че правителствата не споделят по-равно бремето и не правят достатъчно. Е, след като бях, посетих Калей и Данкърк, бях впечатлена от неправителствени организации, доброволците, учителите, които в свободното си време, е, в е, вакансиите, отиват там и преподават най-различни е, предмети, не само френски и английски, но танци, математика, науки, география, жени, които отиват там, за да изграждат училища, да строят училища и е, тези е, хора, доброволци, е, се намест, вършат неща, в които правителствата не, не, не, не правят нищо, в, в, в които правителствата бездействат. И наистина трябва да дадем дължимото на тези хора, трябва да е, си признаем, че ние сме се провалили ние се проваляме, официалните институции и всъщност неправителствените се на, и се намесват, те използват културата като средство за общуване. Ние а, имаме е, е, това, което е ясно за мен, че имаме криза със солидарността, а не беженска криза. Да, това наистина е въпрос на, на е, съвест. Е, тук нещата опират до е, институциите, до политиката, като най-общо. И нашата, нашия дълг като комисия по културни въпроси е да кажем ясно за какво става дума. Трябва да е, бъдем честни пред себе си и е, знаем, че Е, човечеството е една е, наистина най-голяма ценност. И ако трябва да кажем на следващото поколение нещо, трябва да кажем, че ние сме наясно с този факт. И така, благодаря ви много за участието. Не зная дали мога да обобща и да отговоря на всичко, което бе казано тук. Дали някой друг колега иска да добави нещо? Е, дали някой друг желая въобще да каже нещо? Аз е, е, няма да се опитвам да е, правя заключение, просто е, бих искала да е, отговоря на някои конкретни ваши въпроси. Имаше един коментар, който ми направи много силно впечатление, а именно, че културата не трябва да се разглежда като е, помощна сфера, като, е, като благо, което е свързано с други. Трябва да бъде самостойно благо. Не е придатък към економиката, технологията и така нататък. Не. Културата е една е, е, отделно, самостойно благо. Това и правото на достъп до култура е едно от основни човешки права. Е, трябва да имаме вече възможността, инструментите, за да се гарантира това право. Това е нашата, нашия първостепенен дълг. Е, Нашето демократично е, представа за култура, разширяване културата и достъпа до нея в максимална степен, това е задачата ни. Съгласна съм с казаното до тук достъп да не бъде просто е, достъп на зрители, е, пасивни зрители, а хора, които участват. Защото ако само е, гледаш една картина в изложба, това не е, е развитие. Разбира се, достъпа до тези е, културни ценности е важен, но трябва да развием, да, да, да, е, да насаждаме култура сред младите хора. Образованието тук на младите е отрешаващо значение опита, за който ни говориха от Швеция, Италия и други страни за деца от е, скромен происход, които е, израстват до оперни, е, световни оперни е, гласове, певци. Според мен, наистина, е, всяко училище трябва да предоставя възможност за обучение по някакъв музикален инструмент. Трябва да е, помагаме за творчески, е, е, натрупване на творчески опит, е, творчески изживявания. Това е от решаващо значение за гражданите, но те самите трябва да са повече по-проактивни. Хареса ми идеята за ангажиране на, на, на публиката, за творческо участие. И накрая, трето, културата като индустрия, като културна индустрия, като културно производство. В лицето на цифровото е, е, предизвикателство е, нещата стават много сложни. По традиция, ако се ограничим само в аудиовизуалната сфера, тогава говорим, както мнозина казаха, за културната индустрия има цяла поредица от области, нови услуги и новаторството чрез цифров е, визацията. Мисля, че можем да говорим за всичко това и е, като економически фактори, и като социално иноваторство. Новаторство, което може да е, има ефекти върху други разпространи ефекта си върху други сектори. Имаме основна е, задача да предоставим е, образование в умения, не само изкуство и би трябвало да е, ценим невероятните умения, които е, имаме в, е, на този континент. Реставратори, експерти по култ, управление на културното наследство, е, в областта на музиката да не говорим. Много имаме опит това отношение в много от страните ни. Много от нашите държави членки в е, миналото бяха по-консервативно настроени, но сега виждаме напредък, тласък напред и в други е, области. Например, ИКОМ, е, тази международна мрежа от музеи, е, тук е, вече виждаме, че излизат на сцената млади управители, които имат е, отлични умения в управление на музеите. Трябва да бъдат обучавани хора в тези нови умения. Това е наистина сериозна задача в контекста на обучението и образованието. Мисля, че и това заслужава внимание и е важно. И е, е, представители на Валония говори за управление и копродукции. Това са нови професионални е, понятия, концепции, които са много важни. Те ще се разраснат допълнително в контекста на европейската столица на културата, както е ставало и в миналото. Някои вече са е, интегрирани, други са маргинални, но виждаме промени в е, градовете чрез нов прочит на възможните функции на, на градовете. Важно е да се види как е, градове като Ливърпул, Глазгал, градове в Руската област, как са пренаписали своята история, в смисъл премислили са индустриалното си наследство. Та това всичкото има връзка с темите, които бяха поставени. Европейските, благодарение на европейските фондове и парламента, наистина имаме възможност да финансираме да подпомагаме и да съфинансираме други така започващи фирми, начинаещи фирми в тази сфера когато е, говорим за структурните фондове, има две-три е, линии, е, които са свързани с тази е, творческа и културна дейност. Мнозина са се ползвали от тези фондове в Европа. Имаме е, е, тази инициатива за ваучери за млади хора или стипендии за е, стажове. Е, и тази идея за 5 милиона евро за намеса в нашето е, участие в нашето е, културно наследство, това също са пари, които са е, насочени към устойчивостта. Не е лесно, но е, става. Друга тема културното наследство. Мисля, че мисля, че Едно от предизвикателствата, които, е, пред които сме изправени, е да придадем интернационален характер на културните институции, на културните предприятия, защото те са отличен начин да се представя Европа. Е, например, скоро е, се натъкнах и открих тази мрежа Excite преди две години се натъкнах и открих, на нея и открих, че това е европейска мрежа, която е, не само на музеи, научни музеи, но и на е, места, центрове, където хората е, се обучават по различни науки. Много творчески, новаторски подход. Разполагат с е, много богата база данни. Е, цифровизацията на културните стоки. Мисля, Извинете, забравих точно как се казва този проект. Става въпрос за цифровизация на нашето наследство, културното наследство цифрово човечество. По-нататък, за какво говорих? Различни видове научно-изследователски институти, не само европейски, но и международни. Основен източник, който може да бъде намерен в хоризонт 2020, например. Това означава, че голям ангажимент може да се поеме по този начин към а, наследството. Научно-изследователска дейност, Хоризонт 2020, цифровата програма, европейска и национална и структурните фондове. Европеана, следваща програма с генерална дирекция Connect – променените агенция, която е предоставена на вниманието на европейските държави и те могат да се обърнат към нея. Тя също се интересува от нашето наследство, свързано с развитието на Европа, на нашата Европа. Синетека, мрежата, фантастична е на следващо място. Не бива да пропуснем и нея. А във връзка с края на Първата световна война, т.е. Втората световна война и годишнината, заедно с Европеана бе разработен много интересен проект, в който всичките си на текст в страните в конфликт допринесоха с информация за историята си, с текстове, материали, разгледани в тяхна перспектива. Това е една програма, малко променена. И основна идея която още по-добре се дефинира по-настоящем, за да може да предостави всички тези възможности на Европа. Е, засяга се и участието на младите хора, един нов поглед към историята на Европа. Както виждате, аз поделям тази идея за стратегията тези четири точки, с които разполагаме, е, а именно наследството, творческите сектори, това са възможности, които можем да използваме. Разбира се, заедно с Комисията по промишлено ще трябва да вземем конкретно решение как да подходим по тези проекти. Но важно е, че промишлената политика в Европа включва и културните индустрии. Това е нещо важно. Не става въпрос също и за размера на средствата. Тази тема е отделна. Мисля, че трябва също така да имаме предвид и европейските инвестиции, насочени към културата. На национално ниво ще има финансиране заеми, които са могат да бъдат предложени на вниманието на културните и творчески сектори. Това също е много важно. Знаем, че са избрани институции при много добър географски баланс е и отраслов баланс. Важно е обаче, че ще можем да видим до каква степен всъщност ще може да се обърне внимание с един нов поглед да се хвърли в тази област. Всичко това следва да бъде разработено успоредно с друго действие, а именно капацитета на институциите – техния експертен опит, как може да се подкрепи всичко това, как могат да работят съвместно с а, унези а, проекти и начинания, на които ние обръщаме внимание. Друга област. Сега спирам се на този въпрос, защото тук има конкретна връзка и с националното ниво. Говорим за политика в областта на външната работа, отбраната, интеграцията имиграцията и прочее но а, ние трябва да намерим лицето на Европа във всичко това. Не бива да забравяме, разбира се, цифровизацията е основен проблем във връзка с културата и образованието, за да се установи тази връзка. По-настоящем, като че ли цифровизацията е оставена на по-заден план, разбираме, разбира се, че комисията влага конкретни усилия, има конкретни предложения. Ние в парламента също ще направим всичко всичко по силите ни. Трябва да обърнем внимание на този въпрос, както и връзката с младите хора, защото платформите са налични и когато имаме предвид всички тези деликатни въпроси, трябва да стигнем до въпроса как ще дефинираме редакционната политика при платформите за споделяне на видеоматериали и на клипове. Трябва да се спазват правилата по авторско право, за малолетните конкретни аспекти трябва да се имат предвид, също така за публикуването, но важното е, е, че за първи път казваме онова, което очакват много държави, а именно, че държавите членки е, са авторизирани да изискат ресурси за инвестиции в областта на културата. И това е наистина много важно от политическа гледна точка. Всичко това това е работа в ход. Да видим дали има и още нещо, което искам да ви кажа. Още веднъж мога да кажа, че този диалог, който провеждаме, е много важен много важен начин, по който ние можем да отбележим напредък. Ще водим, разбира се, отделни диалози, разговори. Ще бъде много интересно, ако и можете и вие да направите изслушвания във вашите национални парламенти и след това да обменим идея. Това много помага в хода на обмена на идеите. Мисля, че трябва да имаме двете посоки, отгоре надолу и отдолу нагоре по веригата в хода на взимане на решение. И така благодаря на всички, всички, които присъстваха и разбира се, директ концепцията за връзка с националните парламенти, които са представени на най-високо ниво. В противен случай няма как да постигнем такъв успех без всички вас, без помощта и организацията. Благодаря на всички, които участваха в този процес. Може би можем да бъдем и малко по-големи творци в бъдеще, ако искате да добавите каквото и да било в контекста на докладите, проучванията и работата на Европейския парламент. Много ви моля, информирате ни. Ще ви изпратим документите. Това са досиетата, с които разполагаме. Също така много интересно проучване, което е правено през последните две години. Съдържанието е в друг документ. Доста документи има, които са в наличност. Нека да започнем наистина наистина да създаваме навици за обмен на информация. Така че ако не сте изпратили вашите електронни адреси и адреси, моля направете го. Мисля, че ще имаме наистина да направим истинска политика в областта на културата в Европа. Благодаря.